Шенген показва своите ограничения. Въвеждат се е, вътре по проверки на вътрешните граници, които трябва да се изпълнят само в крайен случай, се правят когато си искат държавите и по каквато причина решат. От 2015 година на сам 53 пъти следи решения за затваряне или удължаване на проверките по границите. И комисията нищо не прави. Говорим за държави като Германия, например. През април тази година те удължиха затварянето на границата с Австрия и с Харватия поради в границата с, с Австрия поради причини свързани с миграцията. Аз се чудя как въобще ще минат мигрантите от Харватия до Австрия, предвид отношението на полицията там, за да стигнат от там пък на, до Германия. Трябва да се сложи край на тази практика и се надявам да беше подкрепена от всички политически групи. Благодаря, колега. Думата има колегата Кола Кузич за една минута. Скъпи колеги, равенство, многоязичие, липса на граници. Това са основите на Европейският съюз. Не можем да приемеме една пандемия да доведе до нещо абсолютно абсурдно, в което четири страни, които не са членове на Европейския съюз, са интегрирани в шенгенското пространство, а четири страни, които са членки на Европейския съюз, са извън Малта, България, Румъния. Така че всички тези страни трябва да станат част от шенгенското пространство. И в никакъв случай не можем да приемеме от тук нататъка затваряне на граници. Е, особено с, с, с, с страни, които имат затворени граници. Това е общо наше пространство и то трябва да бъде за всички граждани. Богдан, перу минут. Благодаря, господин Богдан, за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, приемането на Румъния в шенгенското пространство не е дреболия. Единствената връзка на Румъния с шенгенското пространство е потокът на сезонни работници от Румъния натам. Но те не се ползват с същите стандарти за сигурност и закрила като останалите там, където работят. Наистина не е допустимо, че Румъния не е приета в шенгенското пространство, въпреки че изпълнява техническите изисквания за това. Държави като Холандия, например, и техният министр-председател вече от години неоснователно се противят на присъединяването на Румъния към шенгенското пространство. Същото въжи и за други държави. Румъния се управлява от президент и правителство от политическото семейство на ЕНП. Проевропейски настроени сме защо тогава ни санкционират, въпреки че сме сред най-проевропейски настроените в Съюза? Благодаря, госпожа Зипел, за една минута. Много ви благодаря. 35 години Шенген. Една прекрасна история на успеха. И едновременно с това, по време на, на кризата с коронавируса и затварянето на вътрешните граници, всички си отказаха, си дадоха сметка, че е, Шенген не е даденост, но имаме нужда от него. Дадохме сметка колко е важно свободното движение на хранителни стоки, медицинско оборудване, но това не е всичко. Пресичането на границата, факта, че хората живеят, учат или работят в две държави, различните възможности възможности, от които се възползват хората чрез преминаване на границата ежедневно, е основата на европейската интеграция, въпреки всички трудности. Ето защо призовавам държавите членки Европейската комисия, засилете и разширете шенгенското пространство и ни дадете възможност ежедневно, заедно да живеем в единна Европа. Благодаря, госпожа Келер. Келер за една минута. Госпожо комисар, ще скъпа Илва Йохансън. В началото на кризата, в началото на марта, Европа бе разпокъсана. Повечето държави членки въведаха проверки на границата. Стотици хиляди граждани, които работят погранично, бяха просто разделени от семействата си. Аз го констатирах лично в Страсбург. Трябва да извлечем необходимите полуки от тази странна ситуация. Преди лятото ще трябва да, анализ, да направиме анализ на случилото се, да преценим какво можехме да направиме по-добре, какви по-добри оперативни отговори можехме да дадем на тази криза. Трябва да има по-гъвкаво управление на границите, трябва да бъдем готови за да да дадем от, отпор на всякакви заплахи, ако примерно има втор е, вълна на епидемията. Но свободното предвижване през границите е ключ за бъдещето на Европа и на економиката. Господин Маркар. Колегата Марквард, благодаря. Живеем в трудни времена. И може би точно в тези трудни времена е изключително важно да осъзнаем какво щастие, че можем да живеем в тази Европа в този момент. Представете си да се бяхме родили преди 100 години. Първата световна война щеше да е свършила преди две години. Милиони щяха да са починали от испанския грип и на 13-та ни, след навършването на 13-та ни година, нацистите щяха да са завладели Европа. След навършването на 25-та ни година, Европа щеше вече да е поставена от нацистите на колене. Щяхме също така да преживеем и разделението на Европа и желязната завеса. Мисля, че трябва да се възползваме от това щастие, че не сме родени преди 100 години. Нека осъзнаем какво сме постигнали, какви победи сме извоювали. Нека сега предприемем ефективни мерки, за да навредим на вируса, а не на европейския проект. За съжаление, точно до последното се стигна по време на тази криза. Господин Джамбаски. Е, грация, сеньоре. А благодаря уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Веднага държа да поправя тези от вас които твърдяха че националните правителства са били сгрешили в реакцията си. не уважаеми сгреши европейската комисия. по точната дума европейската комисия се провали по темата охрана на границите. с напълно неадекватното си абсолютно необяснимо поведение принуди националните правителства да вземат отделни мерки и да затварят вътрешните граници една след друга. една голяма част от вас така и не разбрахте че за да има отворени вътрешни граници трябва да има строго охранявани външни граници. няма как да защитавате двете тези едновременно. няма как да искате стотици хиляди нелегални мигранти да идват тук необезпокоявани и да имате сигурни вътрешни граници. това не може да се случи това е утопия и ви го доказа и ситуацията с паниката и истерията покрай тази криза. още повече не може да не се спомене и абсолютно безотговорното поведение на правителствата на холандия или сега нидерландия на германия които за вътрешните си проблеми държат румъния държат българия държат хърватска държат малта извън шенгенското пространство това е лицемерие и двоен стандарт и трябва да бъде сложен край. благодаря ви господин председател. Благодаря, колега. Думата има госпожа Бьорг за една минута. Е, благодаря ви когато говорим за шенгенското пространство, нека не забравяме, че не става дума само за свободно движение, за това, че можем да прекараме отпуската си е, където желаеме в Европа. Не, Шенген, шенгенското пространство бе създадено за да бъдат затворени всъщност външните е, граници. И в момента сме в едно положение, което е, никога не сме пред виждали преди това. Е, виждате, отвън остават е, Западните Балкани е, и други страни. Не можем да говорим за защита на Европейският съюз и на границите, без да говорим за защита на гражданите, потъпвайки техните е, права е, на хрватската граница непрекъснато се нарушават човешките права. Ние искаме Европейската комисия да проведе разследване, но също така да суспендира ем, искането на Харватия да се присъедини към Шенген. Госпожа Дюпон за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, бях на 3, когато падна Берлинската стена. На 14 бях, когато бяха сключени амстердамските договори. Завършвах училище, когато 10 нови държави членки се присъединиха към Европейския съюз. Европа винаги е била част от живота ми. Винаги съм гледала на нея като на един открит, многообещаващ континент. Никога не бях очаквала, че ще се затворят отново граници в Европейския съюз. В рамките на пандемията затварянето на границите първоначално доведе до хаос, стигна се и до особено категорична риторика. Но осъзнахме какво означават липсващите граници за нас. Осъзнахме също така, че шенгенското пространство е уязвимо и се нуждае от нашата защита. За щастие и шенгенското пространство и Европа се завръщат връщат към нормално положение, но все още ни предстои много работа. Нека добре подготвим Шенген, нека се възползваме от него пълноценно за целите на възстановяването на Европа. Благодаря. Думата има госпожа Шимецка за една минута. Благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, ще се изкажа на словашки родния си език. Яка крехка най-напред, по време на коронавируса за първи път си дадохме сметка колко е крехка свободата, която придобихме благодарение на шенгенското пространство. Положението беше изваредно, бяха изваредни мерките, които бяха предприяти, но начин по който предприеха тези мерки държавите членки спонтанно, без координация, без достатъчни правни основания, всичко това повлия отрицателно на взаимното доверие между държавите членки. Шенген не е лукс, на който може да се радваме само когато всичко върви добре. Шенген е крайъгълният камък, на който се основава нашата Европа. Жалко е, че, че най-първичният инстинкт на държавите членки е да затворят едностранно границите. Ето защо трябва да си извадим полуките и заедно да подобри функционирането на шенгенското пространство. Шенген Шенген. Кой, кой, кой можеше да помисли, да помисли, че това малко люксембургско градче на границите между Франция, Германия и Люксембург ще стане символ на Европа без граници? Ние просто вече сме забравили, че някога сме спирали на границите. Достиженията на Шенген е, е всъщност едно бижу на европейското е, на Сровейския градеж. Е, избухването на епидемията COVID-19 е, разруши об, обаче този, това единство. Сега, как, как, как, как можем обаче да, решим да, да, да решиме, че трябва да затараме границите, когато от едната и от другата страна на границата положението е едно и също. Всъщност в момент на паники държавите членки просто решиха да се затворят. Можеме, разбира се, да ги разбереме, но трябва колкото се може по-бързо да бъдат отворени границите и отвъд кризата държавите да знаят, че не могат да затворят своите граници, освен в абсолютно изключителни случаи. Благодаря ви, думата има колегата Реслер за една минута. Председниче, слобода кретanja за више от 4... Уважаеми господин председател, свободата на движение за над 400 милиона граждани е сред основата на европейската на модерна Европа. Глобалната пандемия доведе до временно затваряне на границата, но Европа, която познаваме, е немислима без свободното движение. Невъзможно е за економиката ни, за туризма и за европейският начин на живот. Радвам се, че Европейският парламент в своята проекторезолюция резолюция подкрепя разширяването на шенгенското пространство до нови държави. Това е особено важно за Харватия, страна, която е готова да се присъедини към най-голямото пространство на свободно движение в света. Надявам се да постигнем тази цел година. Ще имаме възможността да обсъдим отново всички възможни положителни въздействия на шенгенското пространство. Харватия е държавата членка с най-дълга морска граница в Европейския съюз. Нека да се възползваме от е, Харватия за подобряване на економическо сътрудничество и по-добро управление и закрила на външните граници. Благодаря, колега Рескар. Думата е, има колегата Римон за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, ако вие като мен през последните три месеца бяхте живели на границата, то щяхте с раздразнение да установите, че Шенген се потъпква от законова гледна точка и от символична гледна точка, както и по същество. Когато държавите членки затварят границите си по време на криза, то означава, че или не са се координирали помежду си предварително, или че не си вярват взаимно. А може и двете да са верни, което също би било много зле. И наистина не бе обсъдено предварително затварянето на границите, нито от економическа гледна точка, нито по отношение на събирането на семейства, нито във връзка с стратегиите за изход. Това доведе до разпокъсаност на мерките. Никой не беше наясно с тези мерки. Да ви дам за пример моя избирателен район в Белгия. Там гражданите са внесли петиция, в която изискват въвеждането на системата Шенген 2.0. Според тази система в бъдеще не бива да се затварят граници, дори по време на пандемия, за да могат граничните райони отново да се върнат в общността. Благодаря, госпожа Йохансон, от името на комисията. Шенген... Благодаря. Шенген означава свобода. Шенген се основава на взаимно доверие. Шенген е най-голямото достижение на Европа и това се доказва от вашият интерес към проблема, т.е. връщането към пълно функциониране на шенгенското е, пространство. Шенген бе създаден преди 35 години, когато дори много европейци все още не можеха да напускат собствената си страна. Знаехме какво, какво беше Европа без свободи. Сега трябва да си възвърнем тази свобода. Свободата на движение не е нещо постигнато веднъж за винаги. Трябва всеки ден упорито да работиме за изграждането и запазването на общият европейски проект. Първо, съвета трябва да вземе решение за отново функциониране на Шенген, но, но това не трябва да бъде единственото решение. Трябва всички държави членки, член на Шенген, на пространството Шенген да спазват мерките. Вярно е, че е, Шенген се базира на взаимно доверие и на правилно приложение на законодателството в е, тази област. И не бива в никакъв случай е, това пространство да бъде поставено под заплаха. Е, пространството трябва да бъде реорганизирано, за да може да е, устои на бъдещи предизвикателства, като например альтернативи на граничните проверки, като например полицейски проверки, е, координация на трансгранични сили, също така да се да има повече доверие. За това е необходимо един по-широк и по-задълбочен диалог между държавите членки на високо равнище, както с националните парламенти, така и с Европейският парламент и съвета. Така че надявам се, че всички ние заедно с вас ще постигнем тези важни цели. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Йохана Думата има госпожа Бринич от името на съвета. Thank you. Благодаря ви за този дебат. Въпросът за условията за временно въвеждане на контрол по вътрешните граници е важен за запазване на достижението на шенгенското право. Ето защо Европейското председателство очаква с нетърпение сътрудничеството с комисията и парламента с цяло намиране на стабилна и надежна рамка, която отговаря на притесненията на бата за законодателя. На неформална видеоконференция по на 5 юни министрите на външните работи се съгласиха да действат работят по координиран начин за, временна отмяна, за постепенна отмяна на мерките, по, спазвайки принципа за реципрочност и не дискриминация, съгласно насоките, описани в съобщението на комисията. По-голям част от държавите членки на Европейския съюз отмениха контролите на вътрешните граници и ограниченията за влизане на определен вид пътници до средата на месец юни. Другите обещаха да го направят до края на месец юни. Благодаря ви. Аз ви благодаря госпожо министър Бърняц, С, с това приключва дебатът. Гласуването ще се проведе утре. Имам две съобщения от а, комисията Агри и ИТРЕ изискването беше да се, да се, да се отбележи, че нямаше възражения по съобщението, които бяха направени вчера при изпочването на първото гласуване. По този начин те се смятат за приети и ще бъдат отразени в протокола от днешното заседание. Също така да ви отбележа, че вчера в, в 15 часа при започването на съседанието нямаше искане за гласуване по спешната процедура и поради липса на възражения се смята за прията. И така продължаваме с следващата точка от дневния ред, а е именно дебатът изявление на съвета за защита на Европейски съюз на трансграничните сезионни работници в контекста на кризата с COVID-19. Държа да ви възмедуя, че няма да има спонтанни изказвания, няма да се приемат въпроси синя карта. Започваме с изявление от името на съвета и госпожа министър Бърнят. Honorable... Благодаря. Уважаеми госпожи и господа депутати, уважаеми, уважаема госпожо комисар, трансграничните работници подпомагат сектори като туризма, хотелиерството, селското стопанство и други, когато нуждите им не могат да бъдат покрити от местни работници. Доста трудно е да се работи далеч от дома, още повече се осложнява ситуацията на трансграничните работници сега по време на пандемията с COVID-19. Пандемията се отрази неблагоприятно върху европейската економика. Безработицата се увеличи в рамките на кратък период от време, засегнати са силно определени економически отрасли. Държавите членки предприеха редица мерки, за да смекчат и предотвратят тежки последици върху върху националната, за националната си сигурност и местните си пазари. Много от тези мерки са насочени към защитата на работниците и най-вече на чувствителни економически отрасли. Постепенно се справяме с здравната криза. Отменят се мерките за пълна изолация, но продължава да има много сериозни социални и економически затруднения. На 5 май бе проведена проява с участието на министрите на социалните въпроси и заетостта на тази среща те имаха възможност да изложат стратегиите си. Министрите изтъкнаха необходимостта от бързо економическо възстановяване, както и от е, координиран економически подход, подпомагането на бизнеса и предоставянето на закрила на определени групи. Неведнъж по време на дискусията бе обсъждан и въпросът за трансграничните и сезонни работници. Това е уязвима група, която е от основно значение за редица економически отрасли и игра играе решаваща роля сега, когато ни предстои економическо възстановяване. За това не бива да бъде подценявана. Държавите членки решиха да затворят временно границите си, но държавите членки и членките на съвета на 16 март ясно заявиха, че трябва да се гарантира безпрепятственото придвижване на хора и стоки с цел гарантиране функционирането на вътрешния пазар. Някои държави членки вече са снели всички ограничения за презгранични придвижвания, т.е. и за трансграничните работници. Други възнамеряват да го направят колкото се може по-скоро. Безопасните условия на труд са също толкова важни, колкото и свободното придвижване. Важно е тази уязвима група работници да е обект на равно третиране т.е. да бъде третирана наравно с работниците в приемащите ги държави. Тези работници трябва да разполагат с адекватни предпазни средства. Трябва също така в съзвучие с мерките за социална дистанция да им бъде предоставено и адекватно жилищно настаняване. Тези работници трябва да бъдат информирани също така и за промените в процедурите. Държавите членки трябва да предоставят достъп на всички трансгранични работници и до социално осигуряване на достъпни за тях разходи. Искам да благодаря на парламента за това, че нареди сред приоритетите си проблемите, пред които са изправени трансграничните и сезонните работници. С удоволствие ще проследя днешните ви дебати. Благодаря, госпожо министър Бърняц От името на комисията, господин комисар Шмидт председател, дами и господа. Свободното предвижване на гражданите е основен принцип на вътрешния пазар. Хиляди европейци живеят и работят в друга държава членка, различна от тази на тяхното гражданство. По, по, повече от 500 хиляди души извършват сезонна работа. Кризата на COVID-19 доведе до вземане на безпредседентни мерки, които имат последици за сезонните и трансграничните работници. Ролята на комисията е ясна да се осигури свободно предвижване на трудещите се. Е, комисията излезе с насоки относно свободното движение на работниците и по-специално на трансграничните и сезонни работници работници, които трябва да имат безпрепятстван достъп до мястото на труда. Говорихме много за е, така наречените работници на първа е, линия, на фронтовата линия. Много от тях са сезонни работници и, кои, и играят много важна, незаменима роля за подсигуряване на важни продукти и услуги, като например подсигуряване на хранителни продукти. Комисията също така публикува един списък с въпроси и отговори, които са свързани с проблемите на трансграничните и сезонните работници и е, свободата на движение вследствие мерките е, след избухването на COVID-19. Продължаваме да извършваме мониторинг на мерките, които са наложени от държавите членки за тяхната пропорционалност и недискриминационност в областта на земеделието, на туризма е, са, необходими сезонни работници в дадени сезони или е, моменти на годината. Сезонните работници често са много уязвими е, и нямат е, понякога достъп до медицинско осигуряване, медицински грижи или до е, нормално достойно жилище. Е, те често са и жертви на ден деклариран е, труд е, и въобще не се водят на отчета никъде. Е, пандемията COVID-19 осветли тези проблеми, проблемите на сезонните работници, проблеми, с които те се сблъскват от е, години вече. Но макар и нещата да, да се променят в правилната посока, все още има много проблеми, с които се сблъскват сезонните работници. Принципът, който трябва да се прилага е абсолютно ясен. А, равноправно третиране и никакво дискри... никаква диспри... дискриминация на трансграничните и сезонните работници спрямо е, работещите е, от страната. Това означава за сезонните работници че имат абсолютно същите права като гражданите на страната, в която те работят. Равноправното третиране означава правилното прилагане на трудовото законодателството, законодателство, включително и разпоредбите на директивата за командированите работници. В различните отрасли, по-специално в селското стопанство, има нужда от сезонни работници. Затова комисията поиска от държавите членки е, да обменят е, данни и да подсигурят е, свободно придвижване на този вид, на тази категория работещите. През на 15 май европейските социални партньори в областта на селското стопанство подписаха съвместна декларация относно правата на сезонните работници. Призовавам държавите членки да адаптират законодателството си и да бдат на неговото прилагане. Много често сезонни работници са жертви на недеклариран труд, техните социални права не се спазват е, и техните основни права се подтъпкат. Е, затова самите е, работници, но и работодателите трябва да са наясно с принципите и последиците, които могат да проистечат от недекларирания труд. Трябва също така да се предприемат съответните мерки и за младите хора. В бъдеще платформата за труд и е, Европейският орган ще се превърнат в едно всеобщо европейско бюро на труд, което ще бди за е, прилагането на европейското законодателство в областта на мобилността на труда. Една от е, целите на Европейският съюз е да осигури координация, т.е. за сезонните т.е. сезонните работници да бъдат подчинени на същото законодателство, както и гражданите на съответната страна и да се радват на същото социално осигуряване. Раз, разликите в системите на социално осигуряване може да създаде проблеми при свободното предвижено. Разбира се, има двустранни споразумения и а, но е необходимо да се предостави информация на сезонните работници на техният език относно условията на работа. От 2016 година правилата се обсъждат и аз ще направя всичко възможно, за да могат те да бъдат прияти колкото се може по-бързо. Също така приветствам това, че в резолюцията се настоява на едно единен номер на социално осигуряване. Ние не може, ние трябва да бъдем отговорни пред гражданите и имаме много добро трудово законодателство, което покрива всички трудещите се, независимо от страната, в която работите, от която сте или така нататък. Е, ние имаме споделена отговорност за да осигуриме безопасност на труда на всички е, работодателите са онези, които трябва да бдат е, за отстраняване на всякакви е, заплахи и опасности на работното място. Това е много важно, особено в от, отрасли, които са по-опасни и където трудещите се са е, изложени на повече опасности. Необходимо е също така да се предоставя необходимата информация, както и необходимата екипировка на работниците си. В момента към комисията работи по нови мерки за сезонните работници и за да подпомогне държавите членки да усъвременят своите. Но държавите членки са онези, които трябва да контролират начина по който се прилагат правилата, включително и тези, които касаят сезонните е, работници. Е, също така публикувахме и насоки, свързани с пандемията на COVID-19 и е, мерките, които трябва да се прилагат е, на работното място. По този начин работодателите разполагат с набор и насоки особено що се отнася до отраслите, в които работят сезонните работници. Техното положение ще бъде приоритет и ще работя в тясно сътрудничество с Европейският парламент, за да осигуриме наистина стратегии за безопасност на труда след е, приключване на пандемията COVID-19. Нека не забравяме, че и много от сезонните работници са от е, трети страни и епидемията също така се отрази на възможността те да могат да работят в Европейския съюз. Но тяхната роля, особено в селското стопанство, често е от голямо значение. За, за, за това работиме е, за възможността те да могат да имат достъп до работа в Европейския съюз. В е, нашите цели са единни, Нашите цели са правата на сезонните работници да бъдат защитени и социалните закони и права да се отнасят за всички. Благодаря ви. Благодаря ви, комисар, господин комисар Шмидт. Започваме дебата с колегата Ленер за една минута. Благодаря ви, господин председател. Често чуваме от популистите в тази зала, че Шенген трябва да се разтури и че чужденците трябва да, се, да бъдат изгонени от Европейския съюз. Това все се представя като планове за бъдещето, но съжаление бъдещето започва да се превръща в действителност. Идеите на Вилдърс и Марин Лепен започват да се превръщат в действителност за стотици и хиляди европейци, които не могат да обединят семействата си или за малки и средни предприятия, производители на ягоди, например, чиято реколта гние в полето, тъй като няма кой да я събере. Не искаме затваряне на външните граници. Не това е Европа, която искаме. Така че нека да ценим това, което имаме. Нека да имаме истински вътрешен пазар, едно истинско шенгенско пространство, в което се ценят качествените работници, в които се осигуряват адекватни условия за настояване и, работ... и закрива на работното място. Това е Европа, в която аз искам да живея. Благодаря ви. Думата има колегата Бишов за една минута. Herr Благодаря, господин председател. Вчера в Германия отново бяха установени стотици случаи на новозаразени с коронавируса в е, едно от е, най-големите ни месопреработващи предприятия. Потресена съм от това, че предприятия като Тънес не са си извлекли никакви полуки от тази криза и проявяват пълна безотговорност. Сега дори и се правят опити да се вмени отговорността на някои от засегнатите български и румънски работници. Шири се популизмът. Трябва наистина да се сложи край на тази ситуация. Затова смятам, че резолюцията е една добра стъпка, но не са достатъчни само насоки. Трябва да има категорични мерки. Трябва да се попълнят празнотите в европейското законодателство. Трябва също така да работим и за по-добро прилагане на законодателството. Искам да отправя призив към всички трансгранични работници. Призовавам ви сега, когато се затварят границите, да не губите надежда. Продължавайте да вярвате в справедливия, открит европейски вътрешен пазар, както и в една мобилност, почиваща на справедливост. Ние тук продължаваме да работим за това. Господин Чолош. Domnule комисар dragi colegi, în primul rând vreau să identificăm corect obiectul acestei Уважаеми господин председател, скъпи колеги, най-напред трябва ясно да определим какъв е обхвата на тази проекторезолюция. Сезонните и трансгранични работници гарантират жизнеността на цели економически сектори. Става дума за хора, които напускат семействата си за сравнително дълги периоди от време от страни като България и Румъния и които отиват да работят в други части на Европа и които по този начин помагат на економиката на тези страни. Всички тези тези хора после изпращат парите обратно на семействата, останали в родината. В цяла Европа има цяла палитра от сектори, които разчитат на този вид сезонни работници. Оказва се също така, че когато не може да, се, да пресекат тези хора, границата това поставя под въпрос сектора на селското стопанство, сектора на туризма и сектора на грижите и медицинското обслужване. Казвам го, защото трябва да си дадем сметка колко е важно за голямо значението на тези сезонни работници за големите и малки земеделски стопанства, за болници, митниците и тъй нататък. Закрилата за тези работници е минималната гръща, която трябва да положи, тъй като без тези работници много тези отрасли ще бъдат а, напълно блокирани. А, по време на кризата стана ясно, че голяма част от тези работници живеят в а, мизерни условия, без достъп до елементарни а, хигиенни условия, които нямат а, достъп до здравни грижи поради не а, съществуваща здравно осигуряване. Тези от тях се разболяха и изгубиха живота си по време на кризата с COVID-19. Тук става дума за зачитане на правата на тези сезонни работници. Те трябва да имат право на достойни условия за настаняване, достойни условия на труд и възнаграждение и трябва да бъдат наказани работодателите, които не им ги осигуряват. Е, госпожо комисар, трябва да работим заедно с вас и държавите членки, за да гарантираме добри насоки в тази тежка, тези тежък период. Думата има колегата Жаме. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, тази резолюция, която има за цел да осигури свободен движение на работниците, независимо от статута, е проблемна. Не мо... Още веднъж се връщаме към директивата на командироването. Става дума за налагането на един принцип на недискриминация и равноправно третиране, а ние, дър, ние държиме да има национално национален приоритет. Ние искаме да, бъд, да бъдат защитени интересите на нашите съграждани, да има национален приоритет и да се отмени директивата за командировка. Колегин Десутър. Madam State Secretary Chair,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 Господин комисар, в несигурно положение се намират 17 000 работници в Европейския съюз. Стотици хиляди от тях са трансгранични и сезонни. Още преди кризата се нуждаехме от по-добра социална закрила. Но липсата на предпазни мерки на полетата за беритба на ягоди или в месопреработващите предприятия доведе до още по-тежко положение. Здравословните и безопасни условия на труд не винаги се зачитат на работниците работното място. За това трябва да има писмени инструкции. Трябва също така да се улесни пресичането на границите. Изключително важно е също така да се координират и системите за социално осигуряване. Трансграничните и сезонни работници са на предната линия. В болниците в Австрия, например, работят извънредно много здравни работници от България и Румъния. Изключително важно е да им се предоставят адекватни адекватни, здравословни и безопасни условия на труд. Това е въпрос на социална справедливост. Благодаря госпожо Десутер. За една минута госпожа Рафалска. Пани комисар, пани... Уважаема госпожа комисар, господин председател, дами и господа, транспортът, мобилните и сезонни работници бяха особено тежко засегнати от е, кризата с е, COVID-19. В някои случаи те се оказаха блокирани и не можаха да се върнат в родните си страни поради затварянето на границите. Тези хора често напълно зависят от работодателите си и от посредническите агенции. Те често живеят при неприемливи условия и правата им се нарушават по отношение на стандартите за безопасност на работното място и достойното възнаграждение. Дълъг е списъка с а, проблемите, с които се сблъскват сезонните работници. Те често идват от източна Европа. Пандемията показа също така колко малко се ценят тези работници, които играят ключова роля в редица отрасли. Тяхната роля трябва да бъде оценена и трябва да се сложи крайно злоупотребите. Какво смята да предприеме Европейската комисия? Съжалявам, но не можете да, да продължите. Сега думата има колегата Ботенга. Благодаря, господин председател. Ще гласуваме резолюция относно правата на трансграничните и сезонни работници, както и командированите. Радвам се, че имаме споразумение и с левицата, десницата и либералите. Може би за, за първ път всички признават, че приоритетите на пазара не са над човешкото личността. Бих искал наистина да поостря и да аплодирам крачката напред, която правите днес. Казахте, че епидемията на коронавирус ви отвори очите. Не, не ви, не ви вярвам, но вие просто почувствахте натиска. Вие просто, просто видяхте тези нещастни трудещите се, които са наблъскани в едни променички е, коли или каравани, е, които идват от е, далечна Румъния или, или България. Добре, какво ще направим от тук нататък обаче? Тази резолюция няма да е обвързваща. Но нека да направим една крачка напред, за да и да наистина, наистина човешките права да имат превес над економическата свобода. Рондинели. Благодаря, колега Бутенга, госпожа Рондинели. Благодаря, господин председател. Пандемията през изминалите седмици ни показа, че европейският пазар на труда е много по-интегриран, отколкото смятаме. Изпитахме на гърба си факта, че ако няма свободно придвижване на работници, най-вече сезонни и трансгранични такива, ще се стигне до блокиране на цели економически отрасли. Работниците, особено онези, които минават по зелените коридори, трябва да разполагат с адекватни стандарти за престоя си, условията си на труд и за възнаграждението си. Трябва да бъдат признати също така и правата им на социално осигуряване, които според движението 5 звезди трябва да бъдат заплатени като разходи от държавата, където работят работниците и заплащат данъци. В резолюцията се настоява за съвместни процедури по отношение на придвижването на работниците, но това не е достатъчно. Трябва да възприемем отново визията на Жак Делор. Ще трябва също така да се постави основата и на нови законодателни разпоредби, които да опазят трансграничните и сезонни работници от нелоялна конкуренция. Благодаря, господин Радке, за една минута. Господин председател. Както знаете, в момента основната тема, която използваме е, е съществени за системата. През последните няколко седмици всички установихме колко важен за системата е не само вътрешният пазар, но и свободното движение на работници. От друга страна, става сметка колко крехка е тази система. Чешките лекари и медицински сестри, които живеят и работят в Германия, трябваше да вземат решение от днес за утре, дали да останат на работното си място, да се приберат при семействата си. Замедарски стопани в Франция и Германия се оказаха без работници и като всичко това не беше достатъчно събитията в кланиците в Холандия, в Германия отново ни припомних какви са условията на живот на работниците в този сектор. Така че сега е настъпил момент Европейската комисия и държавите членки да предприемат мерките, които трябва, а именно не само да станат тези желания на думи, да се превърнат в действия. Благодаря ви, господин Радки. Думата има колегата Юнгерио за две минути. Благодаря, господин председател. Може би се питаме за какво мислят хората, когато идват от, е, от Полша или Румъния и които работят 16 или 18 часа на ден. И представ, представете си как е, те са, са се разболяли и просто са изоставени някъде по пътя. В моята страна това се случва в Нидерландия. Нидерландия. Хората не са нещо, което може не да изхвърлиме просто когато вече не са ни нужда. Това са ни трансгранични или сезонни работници, които е, са ни необходими в даден сезон и от които после вече нямаме нужда. Така че в е, резолюцията се съдържат много добри идеи за преразглеждане на директивата на командированите, е, необходимостта да, им, да се осигури на тези работници достойно, нормално е, жилище, да бъдат защитени техните права, да им бъде ос да им бъдат осигурени безопасни условия на труда и един единен номер на социално осигуряване. Господин Шмидт, е, държавите членки трябва да предприемат мерки и наистина да, да предприемат действия, защото в крайна сметка да се работи в друга държава членка е едно положително право, право, което има всеки европеец, но трябва да му се осигури безопасен труд. Колеги Писларо. Благодаря, госпожо Юнхериус. Господин Писларо за една минута. Резолюцията, внесена от групата Обнови Европа, където работя и като координатор, се отнася до трансграничните и сезонни работници, най-вече от Полша, Румъния и Унгария. Тези хора пребивават в големи контейнери и при това, по така създалото се положение, установяваме, че всички сме равни, независимо от коя част на Европа сме. Виждаме по време на криза, че всички сме уязвими. По време на криза установяваме също и слабостите, които са на лице вече от години. Въпросните работници са от решаващо значение за множество економически отрасли в Европа и по-настоящем и в бъдеще трябва да отстояваме правото на свободно придвижване. Трябва да отстояваме европейската мечта, както и правото на хората да живеят при достойни условия, където и да се намират. Всички ние носим законовата и морална отговорност за даването на такива възможности сега и в бъдеще. За една минута господин Панца. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че споделя, макар и с някои резерви, поднови тезите в резолюцията за защитата на трансграничните работници. Тази група работници е особено засегната от кризата с COVID-19. Що се отнася до Италия, там има над 100 000 работници, които ежедневно пресичат границите, за да работят във Франция, Австрията, дори и в Сан Марино. 70 000 от тези работници работят в Швейцария. Затова е изключително важно призива в резолюцията да бъде отправени към съседни на Европейския Европейския съюз държави, като Швейцария или Обединеното кралство. И тези държави трябва да предоставят достойни условия на труд и закрила на трансграничните и сезонни работници. Последните са особено уязвими. Освен това, държавите членки трябва не само на думи, но и на дела да прилагат мерките за защита на трансграничните и сезонни работници, които поради кризата с COVID-19 са загубили работата си. Разбира се, няма никакъв повод поради това да се озаконява положението на незаконно пребиваващите, например в Италия. Това ще доведе само до увеличаване на броя на незаконно пребиваващи. Благодаря, господин Сатури, за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисара. С кризата от COVID-19 държавите членки и Европейският съюз станаха отговорни за нарушаване на много правата на работниците с внезапното затваряне на границите, е, сезонните работници от трети страни, е, най-уязвимите от най-уязвимите се оказаха е, изолирани и изцяло на милостта на работодателите им. Често те не можехме да се приберат и бях принуден да живеят в ужасяващи условия. Колкото да не им харесва това на националистите, тези хора играят съществена роля за економиката ни и отношението към тях не е достойно за европейците. На територията на Европейския съюз правата на всички, които се намират на негова територия, трябва да се спазват. Този принцип е обявен, но трябва да стигнем по-далеч. Крайно време е Европа да спре да експлуатира своите работници и мигранти и да признае, че те допринасят за нашата економика и за продоволственият ни суверенитет. Крайно време е равенството на работното място се превърне в истинска, конкретно равенство законодателство, което да може да бъде проверено на практика. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Сатори. Думата има госпожа Дуриш Николсонова за една минута. Дякуем пекне. В цяла Европска уния имаме 1,3 милиона. Благодаря ви в Европейския съюз има над е, милион и 300 хиляди временни е, сезонни работници и над милион и 500 хиляди трансгранични, които са най-уязвимите, които трябва да се разделят с семействата си, за да могат да работят в друга страна. Те са сами в продължение на месеци, така че те трябва да имат достъп до социално осигуряване, медицински грижи и други. Те са непрекъснато в една сива зона, в една социална несигурност, тъй като са дискриминирани. Така че, че след кризата трябва да се координират системите на социалното осигуряване и те да се цифровизират. Минуте, фра колегин Шайби. Je voudrais vous parler de Колегата Шайби. Благодаря ви. Ще ви разказа историята на Ясмина. Ясмина е, събира бере пъпеши и ам, разходи, които толкова обичаме да работим. Тя работи по 60 часа седмично плащат и жълти стотинки и има множествена склероза в резултат на годините на работа в а, такива условия и няма никаква здравна осигуровка. Нейната история е една от милионните истории на сезонните работници хора, които игра, идват от Испания, но които, които преди това са дошли вероятно от Гвинея или от африкански държави, които осигуряват рекорд в нашите държави и членки. Експлуатираните работници често бяха настанени по време на кризата при изключително мизерни условия, които само ускори разпространението на COVID-19. Експлуатацията на тези мъже и жени трябва да спре. Тя е недопустима. Крайно време Европейския съюз да, изис... да приложи на практика правата на тези хора и да приложи към тях директивата за условия на труд. Благодаря ви, колега Шайби. Думата има колегата Радачовски, но не го виждам в залата. В такъв случай давам думата на колегата Буда за една минута.